И така, нека да започнем с обясненията на гласуването. Първо по докладът Гростет, господин Роде. Yeah, sorry. Sorry, тук съм, тук съм, госпожо председател. Става дума за един исторически компромис. Това е едно историческо споразумение. И това споразумение стана възможно чрез постигането на един исторически компромис между две партии, които много дълго време се противопоставяха и в парламента, и в съвета. Сега след опорита работа успяхме да постигнем компромис, който ще бъде в полза на пациентите, които няма да трябва да чакат прекалено дълго. По този начин, същевременно, страните членки ще имат възможност да контролират както медицинското обслужване, така и неговата економическа страна. Това е в полза на пациентите, в полза на страните членки и мисля, че трябва да поздравим онези, които договориха това споразумение. Но преди всичко трябва да поздравим е, европейското гражданство, в чийто интерес е това споразумение. Благодаря. Господин Роби, ако обичате, малко по-тихичко излизайте. Онези, които си тръгват, е, нека го направят по-бързичко и тихо. Сега Mr. Mastella? Господин Мастела. Благодаря, госпожо председател. До сега имаше прекалено много несигурни моменти по отношение на достъпа до лечение и до трансгранични здравни гризи. Сега вече създадохме възможност всички европейски пациенти да имат определени права на цялата територия на Европейския съюз и да се ползват от тях. Не става въпрос за някакво специално насърчаване на трансграничното здравно обслужване, просто говорим за случаите, когато това е необходимо. А това, което на нас ни е необходимо е повече яснота по отношение на правилата за лечение в съседните държави. Ето в това отношение ситуацията в момента е незадоволителна. Сега Директивата създава добри шансове за пациентите в Европа. Също така им дава възможност да се запознаят с правила, правата. Благодаря, госпожо председател. Испанската делегация в социалистическата политическа група подкрепи а, е, директивата, но все пак искам да изразя една тревога. Тук са включени и трансплантациите на органи в противовес на становището на Комисията по околната среда. Ние бяхме против включването на трансплантациите от страна на съвета трябва да помислим е, за разпоредбите относно трансплантациите, които наскоро приехме тук. Сега трябва да изострим своята бдителност, защото по този начин сключването на трансплантациите тук можем да подкопаем някои успешни системи, като испанската, например. Освен това, директивата за трансплантациите и тази директива трябва да се съгласуват. Господин Мачо Смит. Чак, vi står igen i dag med en sag, som er drevet frem af ikke nemlig øh, EU. Благодаря, е, е, госпожо председател. Е, има редица решения на Европейския съд, които като че ли упражниха положително въздействие върху Европейският парламент, който днес прие тази директива. Тя ще даде отлични възможности на европейците да се лекуват и в чужбина. Но директивата урежда един проблем, а, а, но съществуват и още нерешени въпроси. В някои страни списъкът на чакащите за медицински услуги става прекалено дълъг, толкова дълъг, че хората не могат да бъдат лекувани и трябва да бъдат изпращани другаде. Това въжи и за, за Германия, и за Холандия. Така че въпреки факта, че медицинските услуги се пращат от съответния дънокоплатец, хората не могат да получат това, което им се полага. Така че всичко това може да накърни големите предимства на тази директива. Благодаря. Mr. Messerschmidt is right. This was dumped on us by the Court of Justice, but I welcome it. And I want to compliment Uh, Искам да поздравя госпожа Гросет за чудесният ти доклад, защото с тази директива пациентите ще имат абсолютно право на прозрачни медицински грижи. Ще могат да се ползват от медицинските знания и постижения в други страни. Директивата дава избор на пациентите която, избор, който не зависи от а, е, техните средства, избор, който няма да е принуден. Това е достойно за поздравление. Директивата ще насърчи сътрудничеството между страните членки. Но, а, разбира се, медицинският туризъм трябва да се ограничава. Така че това е още една стъпка в правилна насока за по-добро сътрудничество между страните членки. Мисля, че днес беше един добър ден за европейския пациент госпожа Магриб. Аз също гласувах за доклада на госпожа Гростет за директивата за достъп до трансгранични медицински услуги. Това е напредък за мобилността на пациентите в Европа. След много години от правна несигурност, този текст позволява да се упростат процедурите, по които европейските пациенти биха могли да се ползват с медицински услуги в други страни. Става дума и за достъпа, става дума и за възвръщане на средствата. Имам по-специално предвид болните от редки болести, които изискват специални грижи. То тази директива предоставя нови права на европейските пациенти и е крачка напред за свободното движение на гражданите в Европа. Господин Бил. Гласувах за доклада Гростет. Същото най-после ще можем да приложим резултатите от една дълго, от дълги и тежки преговори. По този начин това нашите пациенти ще могат да се въз, въз, възползват от по-добри, по-сложни грижи, като например полските пациенти ще могат да се възползват от грижи в други страни, особено когато става дума за спешна помощ. <clears throat> Така пациенти биха могли да бъдат оперирани в друга страна, вместо да бъдат на списъци на чакащи в собствената си страна. Надявам се, че ще може да се възвърнат и средствата за всички пациенти в цяла Европа. Това е също част от е, цялостния един пазар и ще допринесе за насърчаване конкуренцията между медицинските службите, осигуряващи медицински осигур. Госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам тази директива, но съм същевременно малко е, предпазлива, защото знаете, че дявола се крие в подробности. Междувременно пациентите могат да бъдат лекувани в друга държава членка и могат да получат обратно парите си. Така че дори и днес има път пациенти, които пътуват и които е, получават грижи в е, друга страна. Е, важни са подробностите в е, тази директива и аз доста време е, прекарах. Е, в търсене по интернет, въпроси, въпросите, отговорите и така нататък. Нашите пациенти трябва да бъдат информирани и ние трябва да ги насърчаваме да получават информация за грижите, които могат да получат по силата на тази директива. Благодаря ви. Европейците са все и се радват на все по-голяма мобилност. Ние пътуваме, работиме и можем да получаваме медицински грижи в друга страна, ако това е, е подходящо и необходимо. Разбира се, трябва да се изработят съответ, да се, съответните инструменти, за да се избегне медицинския туризъм, но същевременно да осигуриме възможност на достъп за, до грижи за онези, които имат нужда. Особено в по-специализирани медицински центрове, каквито има в някои европейски страни. Е, по, по, по този начин ще се раз, развият и националните е, медицински служби и за това гласувах за тази директива. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Наистина се налага да предприемем мерки на европейско равнище за да гарантираме повече права на пациентите, на гражданите на Евросъюза, които все още не бя, са на лице в рамките на директивата. Откриваме е, в директивата за услугите е, твърде много слаби места. Този текст е, изрично посочва задължението на държавите членки да е, съкръщават сроковете за чакане. Ние знаем, че държавите членки без е, тази директива не биха могли да е, покрият е, разходите за лечение в рамките на трансграничното здравеопазване. Но когато говорим за здравеопазване, не бива да се ограничаваме единствено до финансовите аспекти. Гражданите трябва да получат адекватно лечение, адекватни здравни грижи и за това се налага в трансграничния обмен да се предлагат такива грижи. Госпожо председател, радвам се, че постигнахме споразумение, защото наистина сега може да има пропорционално и разумен достъп на пациенти до медицински грижи в чужбина. Знаете, че дори пациенти във, във вашата страна са се обърнали до съда за така че наша, наша, нашата цел сега е до, да защитиме правата на пациентите. Но разбира се, има и още някои точки и някои аспекти, които трябва да бъдат добра, дора, доработени. Трябва да има взаимно признаване на, на грижите между различните страни, но разбира се, има достатъчно време и това може да стане. И предвид финансовата криза, ние можем да кажем, че е, сме достигнали известна правна, правна сигурност, е, госпожо председател. Аз гласувах против е, тази мярка, защото това означава само допълнителни изисквания към евро... Е, британския данекоплатец. И, и, и без това Националната медицинска служба в Великобритания по, понася е, тежестта за, за грижите за небритански пациенти. И които никога не плащат данъци в Великобритания. Също но няма, няма достатъчно инструментариум за инструменти, за да се поиска връщането на средствата от другите страна където са извършени грижите. Не трябва да се допускат чужденци в Европейския съюз, без които да няма достатъчно средства и медицинска осигуровка. Това трябва да бъде е, правилото. Госпожа Такола. Господин. Уважаема госпожо председател, смятам, че това е важен етап. има предвид е, намирането на компромис е, между парламента и е, съвета по въпроса за лечението в чужбина. Естествено, че е, държавите членки ще продължат усилията си за съкръщаване на периодите на чакане. Важното е, е да се гарантират правата на пациенти безопасността, сигурността е, би трябвало да бъдат е, първи приоритет. И в тази връзка ще подчертая необходимостта от е, обезпечаване на съответните стандарти в здравеопазването на държавите членки. В този смисъл аз поздравявам доклада на госпожа Грустет и съм убеден, че по този начин ще постигнем по-добре целта си, а именно е, унифициране на нормите в здравеопазването в Европа. Следващият оратор казва, смятам, че е важно е, националните здравни системи да не се свързват с е, вътрешния пазар непременно. Естествено, че е необходимо да се спазват е, еднакво високи стандарти. В Унгария има моменти в здравното осигуряване, които са незадоволителни и очевидно ще трябва да продължат реформата в тази страна. Отправям искането да се предприеме проверка и върху тези норми, не само в Унгария, и в други държави членки. Благодаря, госпожо председател. Честита нова година. Тук като, като цяло сме съгласни с това, че ние всички вярваме в добре функциониран единен пазар. Моите избиратели ми казват, аз нямам тук добри грижи, в... не получавам добри медицински грижи. Искам да пътувам в друга страна. Това наистина е едно завоевание за пациентите, но но там, там, там, където няма достатъчно добри грижи, пациентите ще пътуват в други страни и по, и по този начин това ще е, упражни известен натиск върху националните е, системи, за да се усъвършенстват. И когато решим всички проблеми, смятам, че тази директива ще може да функционира добре. Сега минаваме към споразуменията за доброволно партньорство, господин Хегенс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 Uh, frihandel er reelt set den eneste vej til. Свободната търговия това е единствения начин, който ни е, ще ни позволи е, да въведем ред на вътрешния пазар на Европейския съюз и също времено да помогнем на развиващите се страни. Подобни инициативи поощряват е, е, е, развитието на нашата планета, има стратегически споразумения за партньорство и е, това позволява нещата да вървят напред, е, да се развиват Имаме договори с Меркосур, с АСЕАН и всъщност е, единствените, които изостават е, от, е, в глобализацията, изоставаме в глобализацията е всъщност Европейския съюз. Аз съм за тези споразумения, но резултата не е достатъчен. Какво виждаме ви? Китай, Съединените щати ни изпреварват и пречат. Ние трябва да направим напредък в Европа. Благодаря. Much, Благодаря, госпожо председател. Най-богатите е, общества са, са, най, е, са най-свободните и обратно. За това а заслуга има свободната търговия. Но знаете, че кръга от Доха стигна до задънена е, улица и Съединените щати и други държави непрекъснато подписват все повече и повече двустранни споразумения. Не можеме. Ние се опитваме да помагаме на най-бедните страни, за да, за да се. Е, те могат да се, да се възползват от по-преференциални условия. Но за, за, защо те нямат достъп до добрите услуги, до добрите а, грижи, както ние можем, а, каквито имаме ние тук на изток и а, на запад в богатите страни. За, на това трябва да им помогнем чрез тези споразумения. Oh. Oh. Дълго време Тихоокеанския регион беше пепеляшка на развитието. Сега се радвам, че най-после са предприяти инициативи от Фиджи и Папуа Нова Гвинея за търговски споразумения по този начин ние ще можем да търгуваме свободно с тях, но и те помежду си. И според мен е най-големия успех на това споразумение е, че правилата за происход най-после ще спомогнат е, гражданите от този регион да добавят да, стойност на е, риболова си. Постигнатото сега е следното. Те ще могат да ловат риба, да преработват тази риба и да я изнасят в Европейския съюз. Това е една голяма крачка напред към развитието на свободната търговия и развитието на економиката на тези страни международното осиновяване в Европейския съюз. Госпожа Матера. Благодаря. Гласувах за този текст за международното осиновяване, което позволява деца, сираци, изоставени да бъдат приети в семейства, да получат грижи извън а, тяхната страна, където, примерно, те не могат да бъдат осиновени. А, много е важно да се осъществи международно сътрудничество, за да може осиновяването да е в интерес на малолетните в защита на основните му права, за да се избегне експлоатацията на малолетните, трафика с хора. Е, трябва да се. Защото много често процедурите при международното осиновяване са много бюрократични, много тежки и затрудняват е, това. Трябва да е, се вгледаме внимателно в Румъния, която е единствената страна в Европа, която забранява международното осиновяване. Има 50 хиляди деца за осиновяване в Румъния, 40 хиляди от тях не получават никаква помощ. Комисията трябва да насочи прожектора към Румъния, за да може тези изоставени деца да бъдат прияти в, в семейства, благодарение на международното синореване. Госпожа Саскова. К тому, че съм се сама, коли своим детям не могла зучаст. Госпожо председател. Самата аз не можах да участвам в дебата в понеделник, защото трябваше да се грижа за собствените си деца. Но бих искала да подкрепа изцяло резолюцията и се надявам, че последващите стъпки ще доведат до намаляване на бюрократичните процедури при международното осиновяване и същевременно ще се осигури един по-добър мониторинг на действията последвали самото осиновяване. Госпожа Магинес. Госпожо председател, много членове на парламента вероятно не знаят че е, се казват много е, тежки думи по повод е, осиновяването, но ако ние наистина искаме да закриляме правата на, чове... на децата и ние го правиме и тази резолюция е в този смисъл, т.е. ние ще направиме най-доброто за децата, независимо от коя държава членка са те. Не трябва да се, да се посочва някоя страна или друга страна. Всеки трябва да си признае, че има, е, има из... всяка държава членка трябва да си признае, че има изоставени деца, че няма достатъчно приемни семейства. Ние трябва, ние трябва да намериме семейства и огнище за всички тези деца. Е, тези, които осиномяват. Обик... Обикновенно са подложени на много повече ограничения, правила, отколкото тези, които раждат. И това трябва да имаме предвид. Благодаря. Мисля за а, хилядите двойки, които се сблъскват с трудности, за да осиновят деца по света. И е, тази директива много е важно да се гарантира възможността на едно дете, което не може да разчита на помощта на близките си, което е изоставено, да може да получи помощ, за да може да излекува е, раните си, да има право на нов живот. За това Европейския съюз трябва да направи всичко възможно бъдещето да, за тези деца да се гарантира да не е утопия. И мисля, че този текст е едно силно послание, той ще позволи да се упростат правилата за международното осиновяване, да се премахнат бюрократичните административи бариери, които пречат да се осъществят мечтите на всяко изоставено дете да бъде щастливо в едно семейство. Um, Госпожо председател, приветствам проекто резолюцията за международното осиновяване. Познавам свои избиратели, които са минали през тези тежки процедури и сега е голяма радост да, ви, да видиме как те се, се радват на децата, които са могли да осиновяват. Процесът на осиновяване е един дълъг и тежък е, път, усеян с бюрократични препятствия. И наистина парламента трябва да работи за премахване на тези бюрократични бюрократични препятствия. От друга страна обаче трябва да, да бдиме за е, интересите и сигурността на децата, е, защото те са често много уязвими. Но обикновено е, потенциално жел, желаещите да босиноват деца, които наистина го желаят с цялото си сърце, се отказват е, по пътя, защото са е, обезверени от дългите процедури. Госпожа Москардини, е, госпожо председател, в Европа от години се сблъскваме проблема с международното осиновяване и най-после вече има резолюция, която ще позволи да се е, намери решение на е, този сложен проблем с е, присъединяването на новите държави членки, международното осиновяване се сблъска с все по-големи трудности, вместо да се увеличи родителите много трудно успяват да осиновят деца, често жертви на лишения и страдания в собствената си страна, деца, които заслужават да бъдат осиновени. Цялата тази бюрокрация, тези бариери затрудняват, да не кажем, правят невъзможно международното осиновяване. От друга страна има трафик с органи, с деца, затова е необходимо да има много строги правила, за международното осиновяване едно законодателство на европейско равнище, което ще позволи същевременно децата да имат надежда да бъдат осиновени. благодаря, госпожо председател, за отличното председателство. Става дума за един много голям, обширен проблем. Международното осиновяване е един много важен проблем и аз приветствам тази резолюция, както всички в която и се съдържат много разумни е, неща, както повечето резолюции, които приемеме. Но това, което искам да кажа, че аз научих е, много, набрах много опит е, покрай моите избиратели. Една резолюция не е достатъчна, обаче ние не сме свет, светлината в тунела, в никакъв случай не, не не е достатъчна, за да упрости процедурите. За това бих искала а, хубавите, хубавите думи да се превърнат в дела и ние да продължиме да работиме. Защо, защото ако не, ще се опитваме все повече и повече да откриваме топлата вода, а това няма да ни доведе до никъде. Госпожа Такола myös osaltani haluan lausua. Госпожо председател, аз също бих искал да кажа няколко думи по текста, свързан с, международното осиновяване. Имах възможност да проследа няколко такива случаи. Е, налага се да ускорим процесите, да осигурим повече прозрачност, да гарантираме коректни действия, които нямат нищо общо с търговията с хора. В този случай не става дума за нещо неодохотворено, става дума за едно дете, което се осиновява, което влиза в ново семейство, става дума за човешки индивид. Не бива да се забравя това. Естествено, че всяко дете има право да израсне в семейство с баща и майка до себе си. И това е нещо, което в никакъв случай не било да се изпуска от е, очи. Независимо от това, е, че наистина са на лице определени културни различия, които се отразяват и на е, ДНК-то, понякога не бива да е, забравяме, че става дума за защита на децата. А сега преминаваме към следващата точка, като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 през последните е, хиляда години е, Сърбия премина през едно много трудно историческо развитие, е, което е, е изпъстрено с много периоди на рабство, на чуждо владичество. Е, е, в последните десетилетия Сърбия отново бе в центъра на вниманието на международната общност поради е, присъствието на НАТО там поради е, е, военните действия. Да. Е, ние знаем, че е, в е, бъдеще би трябвало да бъдем по-разумни и по-рационални, отколкото в миналото, защото става дума за един много важен партньор. Благодаря, господин Николашич. Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия ще създаде основа за тясно сътрудничество на от взаимен интерес и реципрочност и ще спомогне за по-нататъчното стабилизиране на Сърбия и на целия регион. Това е една уникална възможност да се модернизира тази страна и да има една развиваща си економика. Сърбия от, от друга страна трябва да продължи да работи, за да е, постигне наистина е, върховенство на закона, демокрация, и цялата си, да усъвършенства цялата си съд, съдебна система. Е, условията за по-нататъчното интегриране на Сърбия е да, да не се затварят очите пред е, нарушаването човешките права и е, сътрудничество с Международния трибунал. Господин Калиновски, имате думата. Я wstaję до do аз е, ще взема думата по следващия доклад, госпожо председател. Добре. По доклада Матиас. Добре. Господин Ханан. Госпожо председател, благодаря ви за търпението ако трябва да избираме демокрацията и супранационализма, Европейския съюз винаги избира супранационализма. И това няма никакво изключение в политиката му към е, Западните Балкани. И си в Македония, и в е, Босна, и в Сърбия. За да не оставиме хората да направят своите, е, своя избор. Ако искат, ако искате хората сами да се управляват, трябва да имате народ, а, а те не да бъдат в протекторат. За да има демокрация, трябва да има демос. Разбира се, е, но мог, мога да, можем да помагаме на едни и други. Но е, на, наш, на, наша, нашата грешка е, че ние не оставаме хората да се самоопределят и да се създаде един демос. Благодаря ви. Следващият оратор. You have a problem with your microphone again. Yes, I do, yes. Good. Uh, This is very good news indeed. Това е много добра новина, госпожо председател. Като си спомним как, как какво беше в Сърбия и кът, колко далече бяха от върховенството на закона. Е, къде беше Сърбия преди 20 години и къде е сега, ние трябва да ги да поздравиме властите за предприятите стъпки напред е, и за това, че са тръгнали по пътя към върховенството на закона. Е, що се отнася до отношенията с Косово, то е, върховенството от закона е от огромно значение. Що се отнася до отношенията с Международния трибунал, върховенството от закона е от огромно значение за съдебната система също. Е, копенхагенските е, критерии трябва да се изпълнат. Така че това е една страна, както казах, която мина през много трудни моменти, пред една тежка война и която в момента е на път да стане един много добър партньор на Европейския съюз и аз ги поздравявам за това. Сега минаваме към доклада Качин, господин Пила. Mam jeszcze oświadczenie w sprawie ежели мога. mogę. Głosowane е, е по... Благодаря искам да кажа няколко думи за споразумението между Европейския съюз и Сърбия. То е един а, а, жалон по пътя към интеграцията на Сърбия. Аз подкрепям това споразумение и призовавам държавите членки да го ратифицират колкото се може по-бързо. Е, това ще означава обаче да има по-добро сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия и един открит диалог е, за отношенията с Косово. Сърб също има проблеми на дискриминация спрямо ромите. Аз е, Поздравявам това, че ние ги е, подкрепяме, защото страната наистина направи е, много голяма крачка напред. Господин Мастела. Господин председател, гласувах за този доклад, защото съобщението на комисията, предложението в областта на болестта на Алцхаймер е изключително важно. Моя баща почина от тази е, болест, както и баба ми. Надявам се, че това не е генетично, но аз много добре е, знам колко е важно различните е, здравни инстанции, институции и заведения да участват в изследователската дейност в областта на болестта на Алцхаймер, защото освен всичко друго има големи различия в достъпа до лечение. За да се подобри качеството на живота на пациентите, трябва да се е, е, поощрява солидарността и обмена на добри практики между държавите членки и е, е, е, е, опит да се намалят различията, за да се намери някаква възможност да се решат големите проблеми, свързани с това заболяване. Трябва да се приобщат здравния персонал, включително и освен това и близките на пациентите и да се бъдат прияти национални планове за действие. Господин Кели. Господин председател, за този доклад и много се радвам, че той беше прият. Аз нямах възможност да взема думата по време на дебата, така че се възползвам сега да мога да кажа отношението си по въпроса. Най-важното е е да, им, да има доста, допълнителни, до, достатъчно научни изследвания, за да за да е, откриеме първо причината на болестта. Дали е, доколко генетиката и, и е, наслед, наследството играят роля. Защо повече жени са, бо, са болни, отколкото мъже от Алцхаймер. Тоест, ние трябва да продължиме с научните изследвания, докато, докато намериме лек за тази болест и можем да, отговор, да си отговорим на въпросите, които зададах. Следващия. Алцхаймер Алцхаймера е една от най-тежките болести и ние нямаме никаква е, лекарствено средство за забавяне или спиране на тази болест. деменцията е, не е само е, болест на тези, които боледуват, това е и създава много тежки условия за всички тези, които живеят с страдащите от болестта. Е, държавите членки се опитват да създават планове за подпомагане на боледуващите и техните семейства. И за, за, да, за да може да има по-добри грижи за бъдеще. Инхалаторите за астма. Господин Аз исках да се изкажа по предишния доклад, госпожо е, председател, за Алцхаймер. Е, този доклад разглежда е, многоаспектно болестта и това наистина е едно е, предизвикателство. Говориме за диагноза, за превенция, за лекуване, за грижи. в, в, в момента най, най-страшните и най-разпространените е, болести са рака и Алцхаймера. А, значи, що, що се отнася до до, до, до рака. Започнахме преди години да работиме върху превенцията на рака, лекуването на рака и е, по-нататъчните грижи. Докол... Алцхаймера бе открит преди няколко години и все още не знаем какви са причините на заболяването. Така че ние изправени пред огромно предизвикателство да можем да снемене анамнеза някой ден, за да можем да потърсиме правилните лечение на е, болестта. Доколкото разбирам, вие няма да се изкажете за последващия доклад. Е, следващите оратори напуснаха залата, така че преминаваме към положението в Хаити и господин Кемал има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Всички онези, които посетиха Хаити, бяха свидетели на разрушението и е, трагедията в е, тази страна е, неправителствените организации и между, и между, международната общност е, е, обединиха усилията си за да предоставят храна и покрив на хаитския народ. но тук в, резолю, в резолюцията се, се, се казва, че има много, много причини, поради които помощта не е дала необходимите резултати. А според мен един от проблемите в тази резолюция е, че се, цитират се всички от тези, които са виновни и невиновни за непостигане резултати, но не се набляга на частния сектор, който би могъл да изиграе много голяма роля за възстановяването на страната, господин Дивер. Пет 5% от раз, от разрушенията бяха из, изчистени, премахнените, но все още над милион и триста хиляди души са без покрив. Защо само 5% от а, от, от, от, от, от буклука е изчистен. Кой ще го направи? Неправителствените организации, Европейския съюз, не. Само от само това може да, може да се разчисти само с ураженията, които са собственост на армията, на полицията. Но сега нещата са такива, каквито бяха точно преди една година. Това е, е срамно от е, политическа гледна точка. Защото то, защото и този парламент и международната общност не можаха да си свършат работата. И сега последната точка. А, нарушаване на свободата, изразяване и дискриминиране в основа на сексуална ориентация в Литва. Господин Такола. Kiitoksia, puhemies. Tähän... Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да започна с няколко думи за положението в Хаити. Важно е да констатираме по отношение на координацията, че имаше много слабости. Координацията би трябвало да бъде подобрена. И то така, че процесите да се ускорят, както моите колеги вече подчертаха в изказванията си. Има политически интереси, които стоят е, зад е, забавянето на процесите. Определени партии очевидно са заинтересовани от е, е, липсата на бързи реформи, на бързи действия. И затова би трябвало да предприемем много целенасочени и ефективни действия. Е, когато се срещаш с граждани от този район, те обикновено се оплакват именно от това, че много неща не са направени. Християнските организации, които работят в района, се опитват според силите си да помагат на хората. Ние трябва да подкрепим и тях, и доброволците, но същевременно на европейско равнище са необходими по-добре координирани действия, а също и действия на ООН. Благодаря. Продължаваме с положението в Литва. Господин председател, Литва е суверенна държава. И там има нов проекто закон. Там демокрацията си функционира. Президента на страната самия критикува този текст и сега има ново предложение. Още не знаем каква ще е изхода от дебата. Промета текста не е гласуван. Европейския парламент ам, и някак си е, избързва и иска той да надзирава всичко. Е, ние искаме нашия морал да диктува какво може да стане или не, но так, нека първо да видим какво ще представлява този нов закон, който още не е прият. И все пак, нека първо ли, литовските парламентаристи първо да решат. Но, но така предложен текста не може да получи подкрепа. Госпожо председател, прав, правото да се приемат законодателни мерки е прерогатива на държавата членка и суверенната държава Литва има това право и ние не можем да се намесваме. Трябва не трябва да забравяме от друга, от, от друга страна, че сексуалните права са от субсидиарната е, в субсидиарния пакет, т.е. Европейския съюз не може да решава. Е, но от друга страна, ние трябва да защитаваме децата от е, влиянието на вредна информация, на неподходяща за тях информация. И защото подобна информация може да има отрицателно влияние върху е, формирането на детето. Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря ви. Аз съгласувах против една резолюция, която осъжда е, Литва за нищо. Защото там липсва най-важното. Аз исках да предложа едно устно изменение, но не успях. Това беше, че ние по смятаме, че намесата на Европейския парламент в предварителната работа на националния парламент е в противоречие с принципите на субсидиарност и е, на прилича повече на съветска практика, отколкото на европейска практика. И още нещо. Е, претекст за подобна резолюция беше едно изменение, внесено от един член на е, Европейския парламент. Подчертавам, едно изменение. Так, так, и, и в който се казва, че заглавието на резолюцията включва и нещо съвсем абсурдно. Председат, председателя прекъсва оратора. Не става дума. Ста, става дума за едно изменение, е, предложено от един депутат, а не за решение на парламент. Това показва, че цялата подготвителна работа на резол... по резолюциите е от ниско качество. И подобна резолюция просто трябва да се хвърли в буклука, за това гласувах против нея. И сега господин Ханан, защото все пак да можем и да обядваме. Благодаря ви, господин председател. От десетилетия дър, тър, държавите е, членки се опитват да постигнат е, баланса между защитата на колективните права и на е, личните права и правото на частен живот. Тук липс, тук не липсва нещо в този дебат. Това, това е едно предложение, това не е законодателна резолюция. Не спомнете си, че ние обсъждахме този въпрос преди много години и знаете, че дори моята партия на времето беше против това да се приемат закони, за да, с които да одобряваме или да отхвърляме подобни проблеми. Аз, е, но от друга страна, аз не съм лит, е, лит, литовски законодател. Има много, има много други проблеми пр- проблеми, които ние трябва да обсъждаме, докато има. Това са проблеми, които засягат избирателите и които трябва да бъдат решени от националните им парламенти. Така че нека да не затрупваме с излишна бюрокрация е, Европейския парламент, като се занимаваме с проблеми, които не са е, от наша компетентност. Благодаря на преводачите и е, прекратявам.